колеги. Колегата Серими също ми съобщи, че той се присъединява към политическата група на зелените. Компетентните унгарски власти ме уведомиха, че господин Януш Адер, новоизбраният председател, е, президент на Република Унгария, ще е, бъде заместен от е, нов колега Янки. Поздравявам новия колеги. Всеки новоизбран член може да започне с участието си в заседанията на парламента и комисиите при условие, че писменно е декларирал, че не заема длъжност, която е несъвместима с депутатския мандат в Европейския парламент. Така че Поздравяваме господин Банки сред нас, нашият нов унгарски колега. Правната комисия на заседание на 30 май тази година извърши проверка върху мандатите на новите